които успяхме да договорим с докладчика докладцията в сянка. Вярвам, че вървим в по добра пътека. Продължава дебат обаче. Една от важните точки, по които все още говорим, е свързана с ролята на Едуард Сноуден в този процес. Мисля, че това не е направено до този момент както трябва и определено трябва да намерим разрешение за неговия настоящата ситуация. Мисля, че Европейския парламент трябва да каже своята дума по това и трябва да дадем възможност на европейските граждани, а и на националните парламенти да намерят решение, с което да може да се получи пълната информация. Ние няма да я получим, докато ситуацията е такава, че той трябва да остане в Русия – освен това, благодарение на руските власти, може да се окаже, че доста трудно ще получим тази информация. И така, това е много важно. Мисля, че трябва да имаме един тих, интензивен призив към съвета на министрите, към съвета, да разгледат внимателно нещата от наша перспектива, от перспектива на Европейския съюз. Днес а, ние само посочваме с пръст към САЩ, а все пак трябва да признаем, че имаме същите проблеми и тук в държавите членки на Европейския съюз. Госпожа Ермс, благодаря. Е, техническия проблем е разрешен. Е, моля за извинение. Е, благодарение на тези изслушвания ние можахме да създадем някаква основа и да се ориентираме в доклада. Ние сме парламент, който е направил нещо в тази област – но, както вие казахте, е, има още много работа, която трябва да се върши. И в край на краищата ние сме единствените, а, а, а, в отдалните държави членки е, бяха свършени много неща. Е, не говоря само за Германия, но трябва да се работи по-задълбочено. Но, какъв е всъщност проблемът по същество? Каква е задачата на е, разузнавателни служби? Каква, каква е тяхната мисия? Ние не можем да твърдим, че трябва да се отмени е, или да, или да, или да се съхрани подобна служба. Искам просто да знам е, какви правомощия им се възлагат. Е, това заплаха ли е за правовата държава? Разузнавателните служби поставят ли под заплаха правовата държава? Те имат огромна власт те е, събират много давни с огромни последици за индивидуалните свободи. В доклада е направено максималното. Това е един от най-важните доклади в тази област и се надявам, е, че ще можем да го е, приемем с положителен вод. Сега, кои са най-важните точки в доклада? Първо, пълна забрана на събиране на данни и пълна забрана на масивно набиране на данни. Вече сме водили дискусията, когато сме обсъждали е, събирането на лични данни възниква въпроса какво представлява национална сигурност. И през следващите месеци и години можем да мислим по въпроса какво представлява националната сигурност и каква позиция трябва да приеме Европейския парламент. Е, можем ли винаги да заявяваме, нямаме нищо общо с всичко това, е, това засяга само дадена държава членка? Не е така. Непрекъснато се говори за това, че трябва да се възстанови доверието между държавите членки, но тук първо става въпрос за граждани, а от друга страна има и правителства. Гражданите трябва да имат доверие на правителствата си. Е, не може непрекъснато да се говори за вечна дружба. Нищо подобно. Не можем да бъдем твърде снисходителни към Съединените щати. Не сме снисходителни към останалите, защото тогава да сме снисходители към Съединените щати. Е, последиците се налагат на Съединените щати. Ние не искаме е, SWIFT, е, е, данните за пътниците в авиокомпаниите и така нататък да се разпространяват. Всичко това трябва да се преосмисли. С какви други оръжия разполагаме? Думите са нещо хубаво, но трябва да кажем, че има неща, които са задължителни сигурността на данните. Това струва много пари. Казано е неколкократно. Следователно, трябва да се предвидят средства за това, но те трябва да се разходват ефективно. Искам при следващия мандат да има подкомисия по защитата на личните данни. Това би било чудесна идея. Председателката, благодаря на докладчика. И е, предвид е, графика за разкритието и доклада, мисля, че можем да отправим препоръки към следващия парламент, който да изготви план за действие. Забележително е, че Европейския парламент е единственото тяло в Европейския съюз, който разследва материята. Единствените е, Съединените щати е, направиха много повече, за да се изясни положението, отколкото Европейския съюз. Е, и продължаващ тишина на правителствата. Те отказват категорично да се включат в дневния ред на, съсед, на съвета, винаги когато се води протокол. За мен това е скандално абсолютно скандално, още повече, че е ясно, че държавите на Европейския съюз или е, сътрудничат с, с Съединените щати, е, или имат е, собствени системи за масово наблюдение така, има и друга причина, поради която това трябва да продължи и през следващия мандат, защото ще има много повече е, разкрития, като например случая на Белгаком. Белгаком се разследва от белгийските съдебни власти и аз съм сигурна, че ще научим много неща през следващите години. Сега, колкото до препоръките, някои от тях според мен са ключови първо е, да се възстанови е, е, или е, да се засили правната защита на европейските граждани, е, да е, се засили наблюдението над националните служби на национално и европейско ниво и на трето ниво да се инвестира в електронната сигурност, в сигурността на нашите собствени електронни системи. На четвърто място да сме сигурни, че е, групи в е, особено е, така ранимо положение, които могат да играят ключова роля в нашите правни, в нашите закони, които са държави, правови закони, като например журналисти, юристи, правници и така нататък. Пета точка по международните споразумения. Аз а, а, а, мисля, че можем да се съмняваме, да се съмняваме за момента, защото за сега стойността е нула. Държавите членки държат много на подобни споразумения. И съм сигурна, че много бързо ще предоставят необходимото изяснение. И накрая да не се фокусираме само върху Съединените щати. Съединените щати вършат това, което всички останали вършат, просто имат по-голям капацитет. Държавите членки правят същото. Русия прави същото. Ние знаем масовото наблюдение по Сочи. Не само е, масовото наблюдение, но и дългосрочно събиране на данни. Е, тази сутрин научихме, че руското правителство е, наблюдава всички електронни системи. Китай, Великобритания вършат същото и така. Така че нека да не се е, е, е, вторачваме само в Съединените щати, защото и другите правят същото. Още трима оратори го послужа Кораца Билт. Благодаря, госпожо председател. Да, права сте, че трябва да наблегнем на принципите, а не отделните държави членки. Тук не става дума само и за Русия Смятам, че е изключително важно парламента да подходи много интересно към притесненията на гражданите за това как се събират и използват данните, какви защити има. И това е обект на сериозна работа и дебат. И благодаря на господин Клод Морайс за свършената работа. Бих искала да кажа, че съм съгласна с това, че масовото следене е само въпрос на националната сигурност. Това е въпрос свързан с неприкосновеността на личността и правата на човека. Притеснена съм от нещо, което е отразено в измененията не само трябва да имаме комисия, анкетна комисия и трибунал, и нашите препоръки а, сочат, че трябва да бъдем много по-строги по отношение на собственици държави членки и от тях трябва да очакваме да бъдат постановени присъди. Някои от термините, които използваме, не са градивни, не са в духа на сътрудничеството между европейските институции, основано на взаимно доверие. Става дума и за създаване на европейско равнище на органи, които не се съобразяват с основния принцип за субсидиарност, заобикалят е, правната уредба, защото няма доверие и затова се създават различни съвещателни органи, което е допълнение към евробюрокрацията. И бихте ли могли да ми обясните къде тук се крие допълнителната изгода? Имаме национални парламенти в държавите членки, системите за контрол там са различни. разбира се, че трябва да има възможност за демократичен контрол, за отчетност, отговорност от страна на разузнавателните служби, но не съм убедена въобще, че това може да бъде направено на европейско равнище, равнище следователно бих му дала дължимото на мерките, които отделните държави членки могат да въведат. Бихме могли да призовем за реформа в уредбата в държавите членки, но не бихме могли да изградим нищо надежно на европейско равнище. И а, когато говорим за необорими доказателства, нека вземем за пример Швеция, която познавам добре. Закона, който е прият в Швеция след горещи дебати в парламента. Той бе прият с огромно мнозинство между различните партии през 2009 година. Това е закон, който предвижда различни степени на контрол и това е един модел, който сега се обсъжда от другите държави членки, за да могат да засилят и подобрят степента на защита Зеленият кандидат за Европейския е, парламент, който е на първо място в листата, бе поканен тук да представи шведския модел и той, разбира се, използва парламента като платформа за своята предизборна кампания. Не това правят обикновенно поканените. Той е един вид пристъпи към признание от страна на политици, които нападат правителството. Ако позволяваме това да се случва, ние просто позволяваме парламента да бъде използван за вътрешно-политически цели. Това не можем да го наречем убедително или необорими доказателства. Това е скандално. Трябва много внимателно да помислим какви хора ще каним да дават показания в хода на някаква а, анкетна комисия. Ние не използваме не европейски компании, за да сме сигурни, че интернет системите ни са сигурни искане за сегментиране на интернет пазара е нещо много опасно. Не можете да решите един проблем, като застрашавате свободите. Не можете да разрешите проблема с защита на данните, като прегърнем протекционизма. Така че тук се позвавам на казус от господин Вос, трябва да разработваме технологиите в бъдеще, но не бива да изключваме компании от САЩ или от другаде да участват в търгове, защото има конкуренция и защита на конкуренцията. И не бива да се заиграваме с огъня, когато става дума за отношения с нашите съюзници. Ако няма доказателства, че SWIFT споразумението, споразумението за пътническите данни е обект на злоупотреби, не бива да преустановяваме действието им не бива да а, опоручаваме процеса на преговорите. В САЩ, както вие посочихте, е, казват и президента Обама, заявиха, че те правят преглед на собствената си система и това не бива да го забравяме в хода на нашите дебати. Очаквам, че заедно с колегите ще стигнем до един окончателен вариант на текста, който ще бъде полезен за гражданите на Европа и за защитата на данните. Благодаря господин Бялка. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на докладчика за неговата отдаденост. И също така за чудесната работа, която успя да свърши за толкова кратко време. Доклада е много интересен и аз съм съгласен с Аксел Вос, че все още има области, в които подробностите, подробната част на доклада като съдържание може да се подобри. Днес в дневния ред се казва, че ще разгледаме измененията, на с удоволствие бих чул мнението на докладчика по измененията. Аз имам и конкретни коментари. Първо обаче искам да направя една обща предварителна забележка. Всички ние знаем, че се шпионира. САЩ извършва този тип разузнаване заради технологията, която имат и също така заради политическата роля. Но САЩ не са единствения актьор, единствения играч на тази сцена. Много други политически страни и държави се занимават с шпиониране и може би ние не знаем за това. Може би е добре обаче да го имаме предвид, защото не би трябвало да си позволяваме да, се отклон, да отклоняваме вниманието си, трябва да гледаме общата картина. Ние знаем, че защитата срещу шпионирането е въпрос от национална компетентност. Освен това знаем, че съдържанието между националните органи по сигурността и политическите Органи е много полезно. за това именно и съставихме Европол, защото знаем, че трансграничното сътрудничество се е доказало като стойностно. Трето нещо, по което искам да говоря. Знаем, че не сме инвестирали достатъчно много в инфраструктура и поради тази причина ние разчитаме на инфраструктурата на САЩ в IT сектора. Това трябва да ни е ясно, когато отправяме поглед към бъдещето и предлагаме своите промени. Аз съм го взел предвид тогава, когато съм внесъл своите изменения първо. Разгледал съм възможността да разширим полето на фокус, не просто да се фокусираме върху САЩ, а да видим какво се случва и на други места. Второ, предложих и се надявам сериозно да осмислите моето предложение, предложих да помислим за възможност подобна на сътрудничеството между полицейските органи от гледна точка на националните органи по сигурността. Не е необходимо това да става под формата на Европейска агенция, но определено трябва да имаме координация и сътрудничество между различните национални органи. Цялата идея е да се защитят европейските граждани, европейската индустрия, европейските научни достижения срещу външно шпиониране. Това би трябвало да е възможно и би трябвало да ни позволи да си подредим собствената къщичка. Понякога националните власти са в борба едни с други и ми се струва, че това е нещо, което можем да разгледаме, за да можем да изградим многостранни взаимоотношения и по някакъв начин да имаме европейска защита срещу шпионирането. По този начин не ни трябват изменения в договорите. Както казаха и други колеги, трябва да инвестираме в IT структура, в научна и развойна дейност, в а, облаци за компютърни изчисления. Трябва да можем да гарантираме своята автономност, защитата на данните и сигурността. И последен списък е господин Мълдър. Благодаря. Госпожо председател, аз искам да допълня докладчика Клод Морас. Аз мисля, че докладът е много хубав, отразява в максимална степен становищата в тази комисия. Лично аз предложих изменения. Основните ми безпокойства съвпадат с тези, които казаха преждеговорящите. Ние можем да упрекваме Съединените щати и то основателно положително, но ние трябва преди всичко да развиваме нашата, нашия собствен капацитет, трябва да създаваме наши бази данни, да набираме всички данни, които са необходими за сигурността, за борбата срещу тероризма, да се координираме с Съединените щати, ако е необходимо. Ние трябва да разполагаме с данни, обаче не на, на куп. Трябва, ако им трябва някакъв някаква информация, американците трябва да я питат. Председателката, благодаря ви. Не знам дали Европейската комисия иска да вземе отношение. Имаме три имена на списъка. Не. Комисията не иска да взима отношение. А председателството на съвета? Не. Добре. Така случай се връщаме към докладчика. Заповядайте, господин Морес. Морас. And... Благодаря, госпожо председател. Разбирам това, което каза прежде говорищия. Необичайният начин за определен на дневния ред. Тук пише обсъждане на проекта доклад, но това тук всъщност не е преглед на проекто и измененията има изменения, свързани с технологични аспекти, както и тези на господин Молдър, които бяха обмислени много задълбочено за да има една система, чрез която да наблегнем на важните въпроси. Това не е подробно, обстойно разглеждане на измененията по същество на, всеки, на всяко отделно изменение. Искам да се спра обаче на коментарите, най-напред с господин Мълдър и е, това, което каза в началото господин Вос. Даваме си сметка и бяхме наясно какво се предвижда, предвижда в правото на ЕСЕ. Опитали сме да, да създадем един работен документ, така, защото, както господин Вос, да има защита на неприкосновеността на личните данни, защото в крайна сметка и да реж до това какъв ще бъде ответния ответната мярка, предприята от а, парламента, всъщност следващия парламент ще се заеме с цифровия дневен ред. Тоест, ние говорим и за тези правомощия, които имаме Имаше някои изменения, които бяха доста новаторски, съдържаха полезни идеи. Подходихме към тях много сериозно по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Честно казано, на първите заседания говорихме за преноса на данни в международен мащаб, защита на неприкосновеността на личните данни, за безопасното обежище. Така че целта ни беше да можем с колегите да обсъдим тези изменения, да следим какво се случва с тях по време на заседанията. Това е точното описание. Много е трудно на такъв форум като днешния да се обсъждат всички тези аспекти. Някои от тях наистина са особени. Сега искам да премина към някои коментари, ако ми позволите, по изказванията, които бяха направени. Първо, господин Вос. Казах, е, че той се придържа към измененията на НП. Докладът в крайна сметка е резултат на множество срещи, по време на които всички изказаха своето мнение, търсихме компромис, така че точно отразяваме именно този анализ на основното. Компромисните изменения отразяват съдържанието на всички тези спогодби, етичните аспекти, обърнахме внимание на понятийния апарат и всички докладчици в Сянка много внимаваха в това отношение. Това е доклад за една проведена анкета, така че той има материално-правна част, но има и описателна част. Т.е. какво е отношението на гражданите и на другите заинтересовани лица. Това е един обзор на а, това, което сме получили от лицата, с които сме разговаряли. Етични въпроси, технологични въпроси. Много внимателно трябва да работим по време на тези заседания и на първите заседания това наистина беше въпрос. Е, споменахме и въпроса за безопасното обежище и неприкосновеността. Има и някои елементи, които са типични за отделните политически групи. Без споменат въпроса за Едуард Сноудън, това е отразено в някои от измененията и този въпрос също е значим. Нужна е яснота по въпросите, които са предложени от отделните политически групи. Моя ангажимент беше да подходя деликатно, да действам прозрачно, да говорим открито. Така че наистина чакам следващите две заседания на докладчиците в Сянка. Струва ми се, че трябва да се стремим към прозрачност защото темата е изключително деликатна от политически гледна точка и парламента е точното място да, за нея. Националните парламенти не се занимават с тази тема. Те не са се умяли да се справят с всички тези въпроси за контрола, използването на технологиите. Затова е много важно как точно ще се представим пред външния свят става дума за комуникация. Някои от основните въпроси, които Ян засегна в изказването си, ще бъдат тема на обсъждане. Корнелия също засегна ключови въпроси, но тя наблегна на въпроса за ХБС корпус и събиране на доказателствен материал, който да бъде част от плана за действие. А, Софи, ти също засегна някои по-важни въпроси, но всичко пак опира до ХБС Корпус и до плана за действие, който да продължи да се изпълнява. Госпожа Билт, не съм сигурен какво имаше предвид, когато говореше с допълнителната изгода. Ако позволите, съжалявам, че ви прекъсвам. Не, аз не говорех за допълнителната изгода от доклада. Аз говорех за допълнителната изгода от работата на съвещателния орган. А, тоест, вие говорехте за участието на различни институции, така ли е? Не, не е нужно да навлизаме в тези подробности. Така или иначе, последните изказали се а, доказаха, че приветстваме голяма част от тези изменения, които са добре обмислени. На този етап моята задача е те да бъдат разгледани по прозрачен начин, най-обстойно доста подробно бяха представени съответните изменения и би трябвало по този начин да подходим към тях и по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички, на сътрудниците на докладчиците, на моите сътрудници, които работиха упорито. И повечето от депутатите от тук споменаха, че сме се нагърбили с тежка задача, затова благодаря на секретарията, на сътрудниците, на докладчиците в Сянка, че заделиха толкова много време, за да присъстват на заседанията. Много съм им благодарен. Благодаря. Искам да кажа, че наистина всички благодарности, които изразихте, са заслужени. Искам я да се присъединя към тях. Защото наистина изграждането на компромиси при толкова много изменения не може да се направи в пълен кворум. Същевременно обаче вие сте доста прав, като казахте, че трябва да бъдем максимално прозрачни в своите усилия. И така, благодаря много. С това стигаме до следващата точка от дневния ред. Това е информация от страна на комисията до съвета и парламента във връзка с специалната работна група за Средиземноморието. Доколкото разбрах, господин Мушел, директор миграция и убежище от Главна дирекция вътрешни работи, още не е тук. Боя се, че в такъв случай ще трябва да обявим почивка за 10 минути да прекратим своята работа, в 3 часа ще продължим. Заповядайте в 3. колеги да не мога да ви помоля да вземете своите места? Докладчика пристигна, така че ще продължим заседанието. Okay, colleagues, we're, uh, we resume the meeting now, so can every... И така, Колеги, продължаваме се среща. Моля, заемете места. Ако искате нещо да си кажете, излезте отвън. Thank you. Okay, as you know, following the... Както знаете, след инцидента в Лампедуза миналия октомври, тогава когато над 360 човека се отдавиха, беше направена една специална работна група по въпроса на Средиземноморието. Тяхната цел беше да идентифицират приоритети за средносрочното използване на европейските инициативи и инструменти. Комисията излезе със съобщение за дейността на тази работна група. Това съобщение се обсъди на 5 и 6 декември в на съвета за правосъдие и вътрешни работи, после беше обсъдено и в други форуми. Комисия, комисар Малстрюм изрази своето недоволство за късното предаване на информация на парламента по отношение на срещите на специалната работна група. Искам да припомня какви са задълженията по отношение на предаване на информация към нас втора точка от приложението се, се казва, че комисията трябва да изпрати на парламента същите документи, които изпраща националните органи във връзка с тези срещи и също така да предаде тези документи заедно с дневния ред, по същото време, по което ги изпраща към имейлите на експертите от на национално ниво. Комисията наистина трябва да гарантира, че това се прави и тази информация се изпраща в съответствие с рамковото споразумение. С това приветствам господин Мушел, директор миграция и убежище в главна дирекция вътрешни работи и той ще ни представи съобщението на комисията. И така, господин Мушел, давам ви думата, вярвам, така доколкото разбирам, вие имате презентация под формата на слайдове. Благодаря. Първо искам да кажа, нещо по отношение на това, което вие казахте, задължението за предаване на информация. Всъщност, работната група не се счита от Европейската комисия като експертна група. Тя се състои от 28 28-те държави членки, асоциираните държави членки, както и експерти, за да можем да видим какво да направим в средносрочен и краткосрочен план след събитията в Ламбетуза. Това, което се случи, няма прецедент в Европейския съюз и е извън обхвата на договорите. Това, което се опитахме да направим е нещата да влезнат отново в рамките на комисията. Аз бях председател на тази работна група и успях да убедя членовете на работната група да съставят едно съобщение от страна на комисията, в което обясняват какво правят, така че съобщението и работата на тази специална група отива като информация към съвета и Европейския парламент. Сега, работа на тази работна група приключи. Сега е време съвета и парламента да разгледат действията и е време те да ги изпълнят. Това беше нашата позиция, разбира се наистина бихме могли да имаме по-добра комуникация с парламента и съжалявам, че не получихме повече разяснение по този въпрос преди днешната среща. Добре, нека правилно да разбра, казва председателя. Срещите, за които аз говоря, не са били възоснова на съобщението на комисията и ние сме получили документа в същия момент, в който той е спратен към съвета, така ли? Да, Съобщението е адресирано по едно и също време към съвета и към парламента. Работата на специалната работна група приключи и тя е описана в съобщението на комисията. Това, което вие ме питате е по отношение на работата на работната група и това, че нейната дейност е трябвало да бъде комуникирана към Европейския парламент, но това не е правно, правен орган може да имаме различни правни служби, но това беше нашата позиция, че не е необходимо да се отчитаме за своята работа към момента, в който я вършим. Нека сега говорим по същество, защото процедурата е процедура, а миналото е минало. Да, казва председателя, но процедурите имат значение, те са част от демократичния процес. Разбирам, че, не сме, че сме получили съобщението, получили сме обаче дневния ред 15 дни по-късно. Нека сега не се фокусираме върху това. Няма и да заклеймяваме създаването на работни групи извън договорите. Искаме да използваме, разбира се, за тази цел основно договорите, да не излизаме от тяхните рамки и това трябва да бъде ясно и на съвета. Но нека сега по същество. Да, Работната група беше съставена след трагичното събитие в Лампедуза. Това беше един сигнал за нашето събуждане. Виждате, имам няколко екрана, които искам да ви покажа. Имаше над 200 удавени човека на 3 октомври. Няколко дни след това съвета по вътрешни работи и правосъдие направи работна група. Видяли сте в съобщението, че много от действията, които са предприяти, са в съответствие с резолюцията на Европейския парламент. Целта на работната група беше да разгледа краткосрочни действия, да се фокусира върху краткосрочния план, а не върху дългосрочните решения. Ние сме идентифицирали пет конкретни действия – Първото е свързано с сътрудничество с трети страни, после регионална защита и налагане на правния достъп до Европа, борба с трафика на хора, после бордово наблюдение и последното е свързано с солидарността и подпомагане на тези държави членки, които, както ние казваме, се намират в авангарда, в челните редици. Кое е ново? За първ път Външната служба разглежда сериозно въпроса с миграцията. Това не беше приоритетно в техния дневен ред, но сега получава внимание и трябва да използваме този подем, за да работим по действията с трети страни. Работим с трети страни, които са подписали споразумението за мобилност. Напоследък това беше Тунизия, но имаме и други страни, които са подписали такива споразумения. Това, което обаче ни трябва, са конкретни действия на място. Нека да ви дам един пример. Много мигранти от субсахарския, подсахарския регион идват от Либия. Но Това, което се случва е, когато се види лодка там, тя се унищожава, така че в момента нямаме такъв превоз. Много е трудно да се работи с либийските власти към този момент. Имаме обаче споразумение с Тунизия, така че в момента се опитваме да спрем канала, който е свързан с трафика на хора от една страна от Тунизия към Либия, после от Либия насам. Освен това, трябва да се занимаваме и с информационни кампании. Това е един от ключовите елементи, на който наблегна работната група. Трябва да уведомим мигрантите в тяхната отправна страна, в транзитните страни, какви са мерките, които се вземат от страна на Европейския съюз по отношение на нередовната миграция. Много е тъжно да се види, че хората влизат в дългове, трябва да се плащат откупи, жени биват изнасилени, те трябва да бъдат уведомени за риска и трябва да се установят правни канали, с които да се компенсират и да се гарантира, че те не идват незаконно тук. Във връзка с легалните канали. Първо, трябва да засилим регионалните програми за защита. Тези програми в Северна Африка и в Сирия са от особено значение. Трябва да имаме политика за връщане и комисията много пъти е призвавала държавите членки да увеличи своята квота за повторно настаняване. И сега става въпрос за правния начин, по който може да се влезе в Европа. И това беше най-спорният въпрос, свързан с работа на работната група, защото държавите членки не искат да се увеличава начинът по който легално може да се влезе в Европа. Когато обаче си говорим за сезонни работници, студенти, специалисти в определени области. Трябва да подобрим правния текст, който дава законов достъп до Европа. И сега тези процедури се обсъждат във връзка с след Стокхолмската програма, по Стокхолмската програма, например, визи и други варианти, които дават право на законов достъп. В момента комисията разглежда тези възможности вероятно ще направи проучвания. И така, борбата с трафикантите, организираната престъпност. Тук помолихме Европол, които участваха в работната група, да разработят конкретни действия в сътрудничество с държавите членки, с цел да се разрушат мрежите на трафиканте. Това е много трудно, защото тези мрежи работят в трети страни и нашия достъп до тях е ограничен, но трябва да работим с транзитните страни, например като Тунизия, Марокко, Либия, Египет, Турция, за да можем да се борим с трафикантите. Комисията ще направи и преглед на съществуващото законодателство в тази област – за да може да види дали нещата все още са актуални или е необходимо да се подемат нови законодателни инициативи в тази област. И последно, наблюдаване на границите, разбира се, това е ключов елемент. Както знаете, има една операция Marine Storm, която подобри доста ситуацията в Рим, Италия. Сега Лодките не идват към Лампедуза. Те се отправят към Сицилия и към континенталната част на Италия. И разбира се, в момента има течаща операция на Фронтекс. Помогнахме Фронтекс с 7,9 милиона през октомври и се опитваме да подобрим това, което наричаме картината на ситуацията в региона, с цел да идентифицираме тези плавателни съдове, които имат нужда от спасителни операции. Освен това, отбелязваме напредък по отношение на регламента, който беше осъден от съда. В момента работим по този въпрос. Може би ще постигнем споразумение в рамките на гръцкото председателство във връзка с операцията на Frontex. Така ще имаме ясни правила кой какво прави в случай на проблеми и а, слизане на брега на хора. Също времено правим и доста неща във връзка с солидарността, точка 5, с помощта на държавите членки. Мобилизирали сме средства за спешни случаи в Унгария, в България, в Италия, така наречените държави в а, авангарда и се опитваме да подобрим техния капацитет по отношение на беженците. Знаете, че над 10 000 човека пристигнаха в България в периода септември-декември 2013 година. Това беше много и държавата не можа да се справи много добре с а, този наплив от беженци. В Италия ситуацията е подобна. Така че сме създали подпомагане за тези спешни случаи към държавите членки. Какво означава солидарност? Означава и отговорност ще ви се помогна от Европейския съюз, от държавите членки, ако напълно спазвате законодателството на общността в а, тези области и в момента ще има наказателни процедури срещу тези държави, които не спазват напълно законодателството на общността. Каква е следващата стъпка? Това е момента с изпълнението. Трябва да подходим много по-оперативно. Работим с а, държавите членки, с а, техните агенции за беженците, за да сме сигурни, че това не е просто на хартия, а е оперативен план, с който да се подобри ситуацията. Връщаме се към Европейския съвет през юни, свързан с изпълнението на съобщението. Освен това, към съвета по вътрешни работи и правосъдие, вероятно през март или през юни, ще направим доклад по отношение на стъпките, които са взети вследствие на приемане на съобщението на комисията. И разбира се, Очакваме с нетърпение вашето виждане и с удоволствие отново ще ви обясним докъде сме стигнали с изпълнението на заключението от работната група. Um, Председателката, благодаря ви за което. Преди да дам думата на представителите на председателството на съвета, мисля, че е добре редовно да получаваме доклади, за да сме уведомени с това как се прилага законодателството. Знаем какви са целите, какъв е плана, обаче е добре да се следи е, и е, приложението на практика. Така че, е, може би, след около един месец е добре да се видим отново, за да се видим докъде сме стигнали. И защо един доклад за напредъка. Гръцкото председателство, искате ли да е, взете отношение някои от представителите? Благодаря, госпожо председател. Тъй като ми давате възможност да се изкажа, ще го направя народния си език. Благодаря ви за което. Гръцкото председателство придава голямо значение на действията, които са разписани в е, комуникето на Европейската комисия. Възнамеряваме да наблюдаваме приложението на тези действия в различните групи на съвета, в конкретния случай става въпрос за изработването на регламент за е, съвместните начинания текст, виждаме, че е, можем да приключим това преди европейските избори. Е, благодаря ви, председателката. Бяхте кратък. Един иска ли, иска ли някой? Да, господин Мулдер само иска да вземе думата. Благодаря, госпожо председател. Въпрос към комисията. Ако правилно съм ви разбрал, ще има засилено сътрудничество с съседните страни. Е, става въпрос е, е, съседни на Европейския съюз страни, и южно от Средиземно море. Новата Евросур прави това ние е, можем да назначаваме лица с специални правомощия, е, които да ни запознават с положението с беженците в е, самите страни страните на происход ако комисията използва, дали комисията ще използва така създадената възможност. Вторият ми въпрос е Италия е една от първите страни, които участваха в пилотен проект за Евросур. Това беше една от страните, е, която много рано създаде Национален център за координация. Там се случи стратегията, трагедията и Италия беше една от първите страни, които участваха в Евросур. Каква е реакцията? Някой друг депутат иска ли да се изкаже? Не. Така че давам думата на представителя на комисията, за да отговори на въпросите. Благодаря. Предвид офицерите за връзка, ние е, се стремим да изграждаме в максимална степен връзки е, с, офицери за връзка в трети страни. Е, това е чудесна практика. Държавите членки могат да ги използват заедно с делегациите. Хубаво е, е да се срещат тези офицери за връзка за борба срещу е, тези, които незаконно е, прекарват хора през граница. Сега, въпросът за Евросур, че Италия е била една от първите страни. Мисля, че не разбрах какво точно искате да кажете. И, че е положителна новина, че Италия се е мобилизирала в Евросур – и че много страни са я последвали. Хубаво, че Италия е започнала. За мен е нещо положително, обаче не можах да разбера какво точно искахте да кажете. Господин Модер, удовлетворен ли сте? Не, госпожо председател, искам да изясня. Аз имах предвид, че Италия е, първа е, осъществи сътрудничество в Евросур и е, трябва да иска помощ от държавите членки, но това не се случи. Това беше въпроса ми. Е, какво се... Дали Евросур не трябва да подобри връзката и защо комуникацията с, между държавите членки? В конкретния случай не виждам а, такова нещо да се случило. Представители на комисията, казва председателката. Да, а, Всъщност, вие говорите за конкретно събитие Лампедуза. Аз не разбрах въпроса ви. Има съдебно разследване, за да се прецени дали италианските власти са допуснали грешки, дали граничната охрана също е допуснала грешка. Аз сега не искам да предпоставям какъв ще бъде резултата от това съдебно разследване и дали Италия ще иска подкрепа. Това се случи съвсем наблизо до брега на Лампедуза. Събитията се, развиха много, са се развили много бързо. Може би са могли да получат помощ и съдията ще прецени дали това е било грешка. Председателката и така изчерпахме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Надявам се, че ще е, е, посетите отново заседание на нашата комисия, да ни запознаете с напредъка, осъществен по тази точка. Така, следваща точка е моя е, собствен доклад за публичен достъп до документи е, би трябвало да бъде годишно доклада, но всъщност е, е за период от 2011 до 2013 година, за две години. Това е третия доклад, който комисия Либе е, изготви във връзка с публичния достъп до документи на институциите. За мен, като докладчик и като депутат в Европейския парламент, за мен прозрачността е от ключово значение за възстановяване на доверието на гражданите в европейските институции. Въпреки това, обаче, е, неминуемо стигаме до извода, че за дълбоко съдължение е, прозрачността още не е в е, нашата ДНК, все още има много голяма секретност. Ние имаме около 85 изменения няма сега да се спирам на всяко едно от тях по-отделно. Е, е, за съжаление, госпожа Кораца Билт си тръгна. Тя беше автор на изменения. Други автори обаче са тук. Е, имаше изменения от госпожа Сомър. Съжалявам, но няма да ги подкрепя, защото целта е да се намали достъпа до документите и да се намали прозрачността. Аз бих могла да подкрепя много от измененията на госпожа Кораца Билт и Маковей. Например, има а, така един призив някои документи да се публикуват изпреварващо на уебсайта на институциите. И а, така ще се отговори на много искания. Мога да подкрепя и изменете на господин Мудлер, който сега е на телефона, който призовава за по-голяма прозрачност, експертни групи, групи по комитология. Е, е, е, мога да подкрепя изменението за публикуването на работните групи в съвета и да се изброяват държави членки по решение на Европейския съд за достъп до европейски документи. И накрая мога да подкрепя изменението на госпожа Аргентини което призовава всички институции да прилагат регламента за прозрачността съобразно с нашите правила и конвенциите в областта както на информацията, така и на околната среда. Мисля, че това са основните ми забележки към малкото депутати, които присъстват. Е, е, за Либе може би ще говорим на 20 и не на 12, защото няма да съм тук. Ще видим, може би, други дати, може би на 20 и после да се гласува доклада в пленарна зала през март. Е, някой от комисията иска ли да вземе отношение? господин Бъргър не е тук, за да вземе отношение. Ако никой не иска да вземе думата, не. Добре, е, това е, може би, един от най-кратките точки в дневния ред е, и винаги така става. И така, е, повече от един час имаме и за това отново за пети пъти днес ще прекъснем заседанието до 4 часа. Е, надявам се е, госпожа Любай да е тук, е, за да бъде тук. Ще, ще дойде тук в 4 часа и ви предлагам да продължим работата си в 4 часа.